трябва да ви направя едно съобщение. Както се съобщи в началото на пленарното заседание, госпожа Корвин Мики и господин Анано призовават за налагане на